Днес доклад относно проекта на общ бюджет за Европейски съюз за финансовата година 2012 година. Имаме и доклад на господин Бъге за мобилизиране на инструмента за гъвкавост. Първия оратор е колегата Франческа Балзани, която е докладчик. Госпожа Балзани, имате думата. Благодаря, господин председател. В момента сме в период на криза, но това е криза и на доверието, което засяга всички граждани, особено младите, които са загубили доверие, че може да се изгради бъдеще. Европейския съюз отправи предизвикателство срещу основната стратегия Европа 2020 година, предназначена да открои контрастите в този свят, вярата в едно по-добро бъдеще. Именно за това Европейския парламент се насочи към тази стратегия и е финансирането и е, по-специално бюджета за работна заетост, по-голяма работна заетост, по-висококачествена е, заетост, научни изследвания и иновация. Именно за това ние изискваме повече ресурси за три основни програми, които са движещата сила. Седмата рамкова програма е сред тях. Това, което трябва да направим днес е трябва да бъдем последователни. Трябва да направим така, че да организираме нашите инициативи с оглед на тази конкретна цел. Не бихме искали да финансираме антикризисна стратегия, защото ако не направим, ако направим това, ще изпратим е, неправилни сигнали. Всички са обърнали очи към нас, не само европейските граждани, пазарите, възможностите за вземане на навременни решения, възможностите да се продължи, да продължим по пътя си. Е, следователно е важно да откроим е, положителните аспекти. Трябва да балансираме бюджета си не само за стратегията Европа 2020 година. Необходимо е институционална последователност. Именно за това искаме а, е, да се отчитат много сериозно а, е, от прогнозите на комисията. Именно затова парламента смята, че е, целите, които са заложени, са постижими. В Средиземноморския регион настъпват промени. Европа трябва да бъде до тези държави в промяна, за да може да се реагира на кризата, да може да имаме нова водеща роля на международно равнище. Именно за това искаме да използваме инструмента на гъвкавост. Необходимо е да има доверие, да се отговори на очакванията на гражданите. Тази година обаче предизвикателството е различно. Трябва да работим прозрачно. Тук не представяме тактики, тук не водим преговори ние а, смятаме, че по бюджета до 2000, за 2012 година трябва да действаме своевременно и последователно, за да покажем едно лице на Европа, което може да а, се справи с проблемите. Следващия оратор е доклад, другия докладчик господин Фернандес. Благодаря, господин председател. В момента преживяваме финансова, економическа и социална криза което прави необходимо всички институции да положат огромни усилия, но ние бихме желали тези институции да, да разполагат с ресурсите, които да им позволят да отговорят на потребностите. Момента е кризисен, но това е момент за опортунистите, за екстремистите, за десницата, които издигат популистски гласове и се възползват от възможността да поставят под въпрос тези институции. Но дори и те не могат да отрекат, че истински усилия се полагат от институциите на Европейския съюз във връзка с бюджета, включително по отношение на административните разходи. Това е 5,5 59% само от бюджета на Европейския съюз. Ние а, надхвърлихме очакванията, заложени от съвета, като заделихме 500 милиона за раздел 5, независимо от това, че поехме нови задачи, че имаме нови държави, членки, поехме предизвикателството на присъединяването на Харватия и други задачи и разходи във връзка с службата за външна дейност разходите на институциите са се увеличили само с 1%, като това дори е много по-малко от инфлацията. Не можем да започнем от нула и да твърдим, че институциите не са се справили. Тук не става дума за мит и за а, въвеждане на ограничения. Има мерки, които не могат да бъдат отлага, отлагани. Имаме определени разходи, а, като например за сигурност, за електричество, за отопление, които не могат да бъдат отлагани. Европейския парламент прави усилия за намаляване на разходите, бюрото прави насели, усилия. Повече от 74 милиона бяха намалени след заседание на бюрото. Това означава, че бюджета за 2012 година е най-низкия в сравнение с, от 1999 година на там. След предложението на съвета и отчитайки присъединяването на Харватия, бюджета от 2000, за 2012 година ще бъде актуализиран с 1,9%, което е по-низко от инфлацията. А, разчетите а, прияти през април, бяха увеличени с 2,3%. Това не включва присъединяването на Харватия и новите членки. На базата на това започнахме обсъждания с бюрото и направихме още допълнителни съкръщения на разходите и а, е, постигнахме допълнителни нива на а, е, изразходване на средства, отчитайки новите държави членки и присъединяването на Харватия. Имаме 0,8% само увеличение на бюджета на Европейския парламент. Ние се опитваме на базата на това минимално увеличение наистина да се справим с всички предизвикателства председателства. Благодаря господин Фернандес. Сега господин Райнер, Раймер Бъге, също докладчик има думата. Господин председател, уважаеми колеги, ние предлагаме мобилизирането на инструмента за гъвкавост на базата на точка 27 от междуинституционалното споразумение, а именно по смисъла на стратегия 2020 за заетост и добро финансово управление и политиката на съседство. Искам да кажа, че този доклад е одобрен от комисията. В пленарна зала няма да бъде гласуван, защото ние се съобразяваме с договора. Знаем, че инструмента за съгъвкавост трябва и може да бъде мобилизиран само и единствено в сътрудничество с бюджетния орган. Но ние предлагаме е, допълнителни 30 милиона за инструмента за гъвкавост и предлагаме освен това 208 милиона евро за Европейски инструмент за съседство и партньорство. Европейският парламент в своя ангажимент за един разумен в е, усилията си за един разумен бюджет не заслужава да бъде критикуван от съвета, когато погледна нашите задължения – ние сме малко над съвета. По отношение на бюджетните кредити, ние сме малко над предложението на комисията с около 3,7 милиона над предложението на съвета. Но има една разлика. Част от съвета разглеждат европейския бюджет, бюджета на Европейския парламент като връщебен елемент. И въпросът е какво мога да получа от това. Забравя се следното. А, забравя се бюджетната политика, а именно задължението, което сме по, по, задълженията, което сме поели, трябва да бъдат излети в цифри. Това са задължения. И не бива да пропускаме този факт в една сериозна бюджетна политика. А трябва да се каже на обществеността, че между 2000 и 2010 година националния бюджет националните бюджети са се увеличили с 62%, а европейския бюджет се увеличил само с 37%. Това е актуален дебат и трябва да се каже, че през 2007 година от 27 държави членки 11 дават повече от останалите. Има съвсем малко увеличение на бюджета – а, мисля, че това, което днес ще гласуваме е един много сериоз, едно много сериозно предложение за бюджета на 2012 година. Искам да благодаря на докладчика за доклада по проекто бюджета. Това е наистина един от най-малките увеличения на бюджета от 1,9% това е един добър баланс, който ще защити интересите на парламента. В тази ситуация, в която се намираме за тази година, а, сме взели предвид много економии, но за следващата година трябва да кажа, че всички институции трябва да помислят къде да спестят разходи за бюрокрация. Във всички институции без естествено да се накърнява ефикасността на тяхното функциониране. Това ще бъде и приносът на Европейския парламент. Благодаря. E, Благодаря ви, господин Берге. Сега давам думата на министър Доминик от името на съвет. Господин председател, Уважаеми госпожи и господа депутати, с голям интерес изслушах изказванията на докладчиците. Приветствам заявеното намерение бюджетът за 2012 година да бъде реалистичен и прият бързо. Всички си даваме сметка за огромните усилия, които полагат по настоящен държавите членки както и за ограниченията, с които следва да се съобразяват. В никакъв случай не би следвало да отправяме едно негативно послание към обществото, точно когато държавите членки се опитват да укрепят своите национални бюджети. Нека напомня, че държавите членки постигнаха споразумение макар и с малко мнозинство по проекто бюджета за 2012 година. Увеличението от 2,9% по ангажименти в сравнение с 2011 година, както и нарастването с 2,2 на разходите са приети. Следователно, съветът не надхвърля пределните равнища по многогодишния финансов период съветът се стреми да бъде готов за поддържането на определени резерви за непредвидени обстоятелства. Буди тревога следователно това, че в някои от своите изменения и допълнения парламентът надхвърля тези пределни равнища в някои случаи дори над предложенията на комисията за 2012 година, макар че разбира се, Европейският парламент се стреми да финансира своите приоритети, разходите <clears throat> следва да бъдат достатъчни, а не прекомерни. Всички трябва да си даваме сметка, че прекомерните разходи пораждат прекомерни дефицити в държавите члени. И това, а това води до задлъжняване и предвид сегашната конъюнктура на капиталовите пазари, това е безразсъдство. Необходимо е да се опрем на натрупаните ресурси и да запазим хладнокръвие по отношение на бюджета за 2012 година. Съветът наистина е загрижен от намеренията на парламента да гласува по 1А и по раздел 4 свръх таваните на стоеност близо 240 милиона евро. Що се отнася до проекта ИТЕР? Съветът е, би искал е, в кратки срокове да се постигне споразумение за допълнителното финансиране на този проект. Съветът обаче изразява съжаление е, за това, че Европейският парламент отхвърли идеята финансирането да бъде преразпределено, така че да се обезпечи финансово проектът ИТЕР. Съветът също изразява загриженост за развитието на нещата по раздел 1Б, по който парламентът настоява за нарастване с 8%. Съветът отбелязва също така усилията на парламента да бъде ограничено нарастването по четвърти раздел. Но е загрижен при това за ограниченията, които е, налага парламента на финансирането на обща политика в областта на външните отношения и сигурността. Политика важна е, за съвета и за Европейския съюз като цяло. Що се отнася до пети раздел, съветът настоява е, за строг контрол на административните разходи, чрез засилено междуинституционално сътрудничество и повишаване на административната ефективност. Само така ще можем да гарантираме разумно е, разходване на ограничените средства в условията на фискална консолидация в държавите членки. Е, според мен съветът и парламентът нямат различия, що се отнася до приоритетите на Европейския съюз, които да бъдат финансирани от бюджета за 2012 година. Разногласията обаче се отнасят е, до обема на необходимото финансиране. Разходите трябва да бъдат разработени така, че да не полагат прекомерно бреме върху бюджетите на държавите членки. В заключение, позволете ми да повторя отново изразената от съвета надежда и желание следващият етап от бюджетната процедура да напредне в духа на конструктивност с резултати удовлетворяващи всички страни. Благодаря ви, господин министр. Сега комисар Левандовски, Европейската комисия. Господин председател, уважаеми господин министр, уважаеми госпожи и господа депутати, през септември ние разгледахме четенето в съвета, сега разглеждаме четенето на парламента, часове преди то да добие окончателен вид. Очевидно е, че подходът на парламента е различен в сравнение с този на съвета по няколко важни въпроса. И ако съветът препотвърди своята позиция, което е твърде вероятно, независимо от факта, че тук сме в един много особен триъгълник и председателя на парламента, и представителя на председателството, а и аз като комисар сме от една и съща страна. Във всеки случай хода на преговорите е ограничен във времето от 1 ноември нататък за 21 дена. Ние приветстваме изразената от докладчиците е, позиция да е, бъдат е, възстановени вътрешните лимити по проекто бюджета. Освен това, парламентът е изразходва възможностите по 1А. Настоява за гъвкавост обаче по 1А и по 4 в по-големи размери от поисканите от комисията. Приоритетите наистина са същите. Ние подкрепяме приоритетите, които отстоява и парламентът. По-добре трябва да се финансират целите по стратегия 2020 за растеж и заетост. Предвид обаче крайно тежките бюджетни условия днес. Що се отнася до външните отношения, ние сме за е, гъвкавост, насочена към укрепване на политиката на добросъседство. Въпросът е от значение за всички институции. Следва да влагаме средства в гарантиране стабилността на съседните ни райони и не можем да финансираме това единствено чрез преразпределение на средства. Що се отнася до абсолютните стойности, 400 милиона евро е една уместна сума, но тя не може да дойде единствено по линия на преразпределението, както казах. Предвид е, условията по четвърти раздел. Сега, що се отнася до ИТЕР? Е, комисията се опитва да изработи поредното компромисно изменение, но ние можем да разчитаме при това единствено на добрата воля е, ИТЕР да не се превърне в е, ябълка на раздор, както вече е ставало. Обема на плащанията винаги ще котлив въпрос. Проекто бюджетът, който представихме, се основаваше на конкретни резултати от всяка от 27-те държави членки. Като ние разчитахме на близо 9 милиарда под предела за 2012 година. Тоест, ние сме пристъпили към самоограничени. Потвърждавам обаче сега, че плащанията се движат. Това не е необичайно. Към края на финансовата перспектива е, имаме наплив на искания за, за плащане. Така че тази година е, сме на дефицит е, за 2011 година. То се отразява в поправката на бюджета 6 за тази година. И при това ние не можем да подкрепим позицията на съвета, плащанията да бъдат ограничени до инфлационния индекс. Изпитваме недостиг в изследователската и развойната дейност, а и в други области още през тази година. Що се отнася до административната изръжка, според мен трябва да се има предвид, че най-голямата институция на Европейския съюз, комисията, е, е, се е ангажирала да не иска по-висока издръжка, да е, замрази щатното си разписание. И днешното ни писмо, наред с това, би следвало да отразява и позицията ни по подготвителните проекти. Ние, инак, ние полагаме допълнителни сили да бъдат намерени нови средства. За съжаление, обаче, миналата седмица съвета по селско стопанство не преодоля е, разногласията относно правните основания за схемите за подпомагане на лицата в неравнослойно положение, поради което комисията е принудена да резервира част от отпуснатите средства на стоеност 340 милиона от общо 500 милиона евро. Но все пак е, има още време да се реагира, за да бъде освободена и освоена цялата сума. А сега в навечерието на помирителната процедура ние се ангажираме да представим най-актуалните разчети предвид положението тази година. Готови сме винаги да играем ролята, както сме го и правили, на честен, добросъвестен посредник между институциите. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. От името на комисията по външните работи, госпожа Мунис Деоркуиза. Благодаря, господин председател. Уважаеми представител на съвета, господин Левандовски, по функция 4. Ние знаем, че тук става дума за една функция, която никога не е получавала достатъчно финансиране. Затова трябва да помислим за задълженията на Европейския съюз, които все повече се увеличават в, в, в, в смисъл на външна политика. Става дума за повече средства, особено тази година. С тази функция трябва да заплатим задълженията си, които бяхме поели преди, които съответстваха на предишните ни приоритети и да финансираме новите приоритети, които си поставихме в рамките на арабската пролет. В рамките на Комисията по външна дейност ние казахме, че трябва да имаме поне един минимум, който да осигурява нашите дейности. В проекто бюджета на комисията тези дейности трябва да са осигурени за Палестина и за инструмента за сигурност. Това същото се отнася и за други приоритетни области. Председателят прекъсва оратора. Господин... Благодаря. Във връзка с бюджета 2012 година Европейския парламент напомня своите приоритети. Функция 4 е недостатъчно финансирана. На второ място арабската пролет също така представлява едно известно предизвикателство. Трябва да се мобилизират допълнителни ресурси. също така трябва да се предвидят разходи за компенсиране на климатичните промени. Също така трябва да се предвиди генерирането на достатъчни ресурси за борба срещу растящата бедност. Необходимо е да се въведе такса върху финансовите операции, за да се отговори на изискванията. Благодаря колегата Петър Штасни, Комисията по международна търговия. Благодаря господин председател. В времена на економически трудности трябва все пак да правим инвестиции за економическото бъдеще. Като докладчик в нашата комисия ние сме под, одобрили подобни инициативи платформи за участие в инициативите за глобалния растеж бяха свързани с две предложения, които бяха прияти в комисията почти единодушно. Първата се отнася за въвличането на повече а, малки и средни предприятия и втората ангажираност на предприятия в Северна Африка. Членовете на нашата комисия видяха ползата на тези проекти и аз много се надявам, че Европейския съвет също ще види техните достоинства. Колегата Оле Лудвигстън, Комисията по економически и парични въпроси. Благодаря, господин председател. Основното послание на економическата комисия е, че този нов надзорен орган трябва да притежава достатъчно средства, за да работи адекватно. Парламента трябва да подаде такъв сигнал. Бюджета трябва да бъде разработен в подробности, за да може да се се а, увеличи този надзор, както беше доказано от така наречения стрес тест, който не беше достатъчно ефективен, защото властите не можаха да отчетат достатъчно националния интерес. Властите в момента са в състояние да се справят, изглежда, но не е достатъчно ясно а, какво е положението на европейските банки. Така че финансовата нестабилност настоя... изисква такива стрес-тестове. Госпожа Берес, благодаря господин председател. Ние сме удовлетворени от бюджета на комисията в областта заетост и социална политика е, бюджетът е, от 14 януари тази година е първият е, бюджет след арабската пролет. Ние съответно подкрепяме бюджетните средства, които са предвидени за отношенията с нашите партньори от Южното Средиземноморие в социалната област, за съжаление, обаче, това не е първият е, бюджет от кризисния период. И е, съответно са необходими всички бюджетни средства за е, насърчаване заетостта, но младите. И с проектите, които ние инициираме, е, демонстрираме е, своето съзнание за важността на този въпрос, като се надяваме средствата, които искаме да бъдат приети. Благодаря, госпожа Халк, околна среда. Уважаеми колеги, нека не се заблуждаваме. Ние се намираме в момента там, където се, сме се намирали винаги. Т.е. пред един съвет, който не ни разбира. Е, средствата се намаляват, а обема на нашия бюджет така и така не беше голям, особено що се отнася до сигурността на храните и на здравеопазването. С нарастването на бюджета е с около 0,6%. За това ние се радваме, че парламента е възстановил зачертаните от съвета средства. Искам да благодаря и да похваля докладчика госпожа Балзани. Тя е свършила чудесна работа. Освен това, пакета, кой, по, който се спораз... по който сме се споразумели, включва 7 пилотни проекта и 3 инициативи. Това е един изключителен успех. Значи, какво ни остава? Остава ни да преговаряме с съвета и да настигнем до един добър резултат за европейските граждани. Благодаря, казва председателя господин Бутик Благодаря, господин председател. В Интре имаше споделено мнение от всички страни, че бюджетните приоритети трябва да отразяват стратегическите цели на стратегия 2020 и се радвам, че бюджетната комисия подкрепя тази позиция. За нашата комисия имаше три основни приоритета. Най-напред това е нуждата от, ФБ, от седмата рамкова програма за научни изследвания да бъде подкрепена. Това ще отговори на много предизвикателства. Не бива да се отделят средства от тук. И аз подкрепям никакви средства. Това е споделеното мнение от нашата комисия. Ние трябва да преговаряме с съвета и достояваме нашата позиция. На второ място, в днешната економическа ситуация трябва да подкрепим малките и средни предприятия и всички програми, които носят добавена стойност за тях. На трето място, трябва да видим приоритетите в енергийната политика, които ще са които ще поощрят развитието на, еком... на економиката. От е, страна на Инко, господин Кожушник. Благодаря. Е, знаем, че в момента живеем в криза и държавите членки намаляват бюджетите си. Ние трябва да направим същото на европейско равнище. Не е допустимо да имаме увеличение на бюджета повече от 2%. 4,9%, които виждаме тук пред нас, т.е. предложеното увеличение, според мен е просто нереално. Ние може да постигнем нашите цели, като променим философията си. Ние не бива непременно да увеличаваме всички функции. Трябва да се постараем да сме по-ефективни в нашите дейности. Е, дейности, които не са ефективни, трябва да бъдат изоставени. Например, трябва да се съсредоточим върху вътрешния пазар. Благодаря. Господин Богослав Либерацки. комисажа, министр. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин министр. Трансевропейските мрежи представляват приоритета на нашата комисия и предложението за повече от 10% намаляване е най-голямото намаляване, което е предложено. За нашата комисия това е първи приоритет. Държавите членки също казват, че трансевропейските мрежи са приоритети. Ние знаем, че те са приоритети на комисията. Именно за това аз не разбирам какво всъщност казва министъра, защото той казва, че нивото на плащанията не би трябвало да влиза в конфликт с приоритетите и че те трябва да се изпълняват ръка за ръка. Комисар Левандов Левандовски трябва да бъде един честен посредник. Ние а, оценяваме това. Благодаря. Комисията по регионално развитие Ласло Сурян. Благодаря, господин председател, уважаеми господин министр, дами и господа. Комисията по регионално развитие приветства решенията на Комисията по бюджета ние а, а, призоваваме парламента и пленарното заседание да не променя нещата по същество. Съгласни сме, че де, помежду си, а дебатът е с съвета във връзка с плащанията по помощ за развитие. За нас е неприемливо да се забавя догонването а, на а, плащанията за развитие. В нашата комисия не сме се впуснали в а, дебати и в а, преговори и пазарлъци. Ние смятаме, че съвета следва да одобри идеята на комисията. Необходим е компромис, за което е необходима политическа воля от Комисията по селско стопанско и развитие на селските райони. Благодаря, господин председател, колеги, господин комисар и представители на полското председателство. Искам да говоря за бюджета за селско стопанство. Европейския съюз се нуждае повече от всякога добро селско стопанство, за да има сигурност на продоволствието на допустими цени. Всички ние знаем това. Именно по тези причини, дами и господа, искам отново да повторя необходимостта от адекватен бюджет за селското стопанство за 2012 година. Приветствам факта, че са отчетени предложенията на нашата комисия. Ако ми позволите, бих желала да кажа, че съм все още шокиран от неодавна на взетите решения в съвета по селско стопанство и от блокадата от страна на държавите членки за помощ с храни на хора в уязвимо положение. Милиони европейски граждани са изправени пред трудности. Затова не разбираме тази липса на чувствителност. Госпожа Брита Раймерс от Комисията по риболов. Господин председател, уважаеми колеги, господин комисар, в нашата комисия постигнахме компромис, който цели средствата от миналата година да бъдат запазени. Важно е да осигурим финансовите възможности за една устойчива политика по рибарството. Европейският съюз трябва да изпълни, да може да изпълнява задачите си в областта рибарство. Искаме развитието да е динамично. Това засяга също и пилотните проекти за изследването на морските води и управлението на моретата. Искам да се обърна към вас, уважаеми колеги, при гласуването да подкрепите този бюджетен ред и се надявам в последващите преговори с съвета тези средства да останат. Благодаря, господин председател. Благодаря, казва председателят господин Мортен Лъкегард. Благодаря, господин председател ser ud til at blive øh, er opfyldt på stort Като координатор на нашите действия трябва да се вземат предвид нашите приоритети, което за съжаление не се прави. Комисията има същото становище, както Европейската комисия, че, в, е, че е необходимо да се а, инвестира в отрасли, които могат да подкрепят стратегията Европа 2020 година. Необходимо е да се отчитат целите на растежа, на програмата за работна заетост, Еразмус и така нататък. Спортът също е, е важна сфера и ние се надяваме, че спортните програми ще могат да се развиват наистина като едни сериозни програми. Условията, заложени от комисията по култура ни води да имаме е, някои е, е, резерви. Госпожа Келер. Комисията за правата и свободите смята, че тази материя, тази област е особено важна за гражданите, за отстояването на правата им през граница, за възпитаването на европейска гражданска, гражданско съзнание. Ние обаче сме убедени, че следва да се правят и економии и преди да се финансират нови програми, би следвало щателно да се оценяват действащите а освен това, е, разходите следва да се насочат на там, е, където Европейският съюз наистина би добавил стойност. Няма смисъл при това да се създават нови агенции или да се възлагат нови задачи на съществуващите агенции, ако те не са финансово обезпечени. Това трябва да го имаме предвид винаги, когато е, приемаме нови програми. Благодаря, госпожа Кохмейрин Петиции. Благодаря, господин председател. В нашата комисия става дума за това да осигурим средствата за омбудсмана. Омбудсмана е важен орган на Европейския съюз. Той е, предотвратява грешки, отстранява грешки в институционалния живот на Съюза. През 2012 година има малко, съвсем малко увеличаване на бюджета за омбудсмана, 0,7% за това. Това означава, че няма да могат да се назначат нови сътрудници. Даже от страна на съвета се препоръчват съкръщения. Благодаря на парламента, че е, тези съкръщения са отменени. Е, аз е, бих казала, че това, то, това е сигнал за по-голяма -по близост с гражданите. От страна на политическите групи, господин Човани Лавия от НП. Сеньор президенте, сеньор комисар. Господин председател, господин комисар, господин министър, колеги, благодаря на колегите Балзани и Фернандес за добре свършената работа. Благодаря и на колегите за подкрепата, която ни се оказва. Трябва да оценим високо и работата на комисаря. Ясно е, че парламентът не подкрепя до край така наречените хоризонтални предложения. Ангажиментите и плащанията се връщат за доработване фактически. 2012 година е шестата година от финансовата перспектива, последната от текущата и това трябва да се отрази в плащанията, тъй като много от програмите, много от програмите за действие ще приключат своя живот. И Европейският парламент следва да е, се издигне на висотата на, на очакванията предвид настоящата криза. Още повече, че има сериозни бюджетни основания за е, корекции. Най-вече по четвърти раздел. Е, в него е, има за финансиране твърде много непредвидени събития. Съответно, трябва да се увеличат средствата. А има и други приоритети, които според парламента са в сърцевината на стратегията 2020. По време на криза европейският бюджет трябва да бъде инструмент за економическо оживление. Надявам се съветът да прави готовност да ни съдейства така че да постигнем един реалистичен бюджет в интерес на европейските граждани. Социалисти и демократи, господин Ферм. Уважаеми колеги, благодаря на госпожа Балцани, на господин Фернандес и на господин Пъга. Е, това е, те са направили чудесно предложение. Често чувам митове за европейския бюджет от моите избиратели, е, че, а именно, че този бюджет е огромен товар за данакоплаците. Но само 2% от европейските разходи е, се вливат в бюджета. Е, той, европейския бюджет се увеличава по-малко от националните бюджети. Е, смята се, че всички свръхизлишъци се връщат в националните държави, но и се смята, че като се намалява бюджета, всички печелят. Но това не е така, защото е, тези намале, намале, намаления не са в полза на най-слабите економически държави членки. Ние благодарим на докладчиците на парламента за тяхното становище. Ние имаме едно, един по-предпазлив подход. Искаме само три области да бъдат с увеличени средства инвестициите, изследванията, учене през целия живот, подкрепа за Палестина и Северна Африка, структурните фондове. Чрез това увеличение ще може да отговорим на економическата криза. Това са нашите желания и се радвам, че ние в Европейския парламент сме постигнали съгласие по тези области. Искаме, искаме също така да подкрепим и всички държави членки. Общо трябва да, да намерим решение, за да видим как ще защитим ролята на Европейския съюз и да укрепим економиката му. Либе, сори, Алде. Госпожа Енсен от Алте. Благодаря, господин председател. Първо бих искала да благодаря на нашите двама докладчици, Балзани и Фернандес, е, за духа на сътрудничество, в който работихме. Нашата група приема исканията за допълнителни бюджетни разходи, най-вече за е, научно-изследователската и развойната дейност е, за външната политика. Ние можем да приемем предложението. Някои от съкръщенията, които налага съвета, според мен са странни. Господин Лудвиксон е, говори, например, за съкръщаване на разходите за издръжка на новите агенции за финансов надзор. Но, моля ви, в условията на такава криза, в която тези институции бяха създадени именно за да съдействат за нейното преодоляване, как може да им се урязват средствата? Аз се надявам за напред е, диалогът да се съсредоточи върху истинските е, проблеми върху същината, да говорим именно за бюджета на Европейския съюз. Аз се надявам при това съвета да осъзнае реалните потребности. Оставам с надеждата, отправям посланието си към полското председателство, което до сега е проявявал добра воля. Задачата му не е лека, но се надявам в край на краищата да приемем бюджет е, обърнат напред към бъдещето. Лаш бокръш европейски консерватори и реформисти. Благодаря, господин председател. Е, времето решава всичко. Моментът е особен. Е, обсъждаме европейския бюджет, когато днес европейските лидери се опитват за пореден път да преодолеят финансовата криза, разчитайки на междуправителствения подход, а не на общностния. Обръща ли някой внимание на, на днешната ни дискусия? Проекто бюджетът е, е отдава дължимото на е, суровата политическа реалност. Но има и други полуки. Е, е НП, за съжаление, е, не извлече полуки от е, миналогодишната процедура. Скоро става про за Европейския парламент. Европейският парламент очевидно не се е научил и се е насочил стремглаво към ново поражение в края на месец декември в отношенията си с е, съвет. Освен това, нарастването на разходите не зачита обществените настроения в Европейския съюз, където в повечето държави членки правителствата налагат строги сериозни ограничения – Можем ли е, да живеем в своята кула от слонова кост? Е, е, европейският данакоплатец отново трябва да се бръкне в джоба на стойност стотици милиарди евро, за да спаси европейската економика. Проекто резолюцията на парламента отправя обвинение към съвета за съкръщения по няколко бюджетни е, позиции, но пък е, Европейският парламент е, е в другата крайност. Единственият положителен знак е доклада Фернандес. Докладчикът трябва да бъде е, поздравен за това, че настоява за отдавна закъснелите економии в е, езиковия превод в парламента и други ненужни административни разходи. Благодаря госпожа Трюпел, Зелени. Господин председател, Боже, комисар Левантовски, уважаеми дами и господа, като представител на Зелените, за мен е важно да е, разумно да разходваме нашите ресурси, включително и бюджетните ресурси, финансовите ресурси. Трябва да поравим с тях устойчиво. Това научихме от дълговата криза в Европа. И трите европейски институции трябва да работят за постигането на тази цел. Не знаем колко е трудно състоянието на е, държавите ни членки и знаем, че всички ние е, сме членове на тези държави членки, ние не сме извънземни, ние разбираме а, ситуацията, но като проевропейци ние знаем, че има целеви политики, които трябва да се подкрепят от общия бюджет, защото са в наш общ стратегически интерес и служат за благото на нашите граждани. Затова е правилно да подкрепим стратегията 2020 и да инвестираме повече в целевите области. Устойчивост на нови продукти и технологии, енергоспестяване, защото само с такива нови продукти и нови работни места ще се укрепи конкурентоспособността и ще постигнем по-висок економически ръст. Затова е важно да <clears throat> обединим нашите интереси и да ги отразим в общия бюджет. Стратегически умно би било да се застъпим за европейската добавена стойност. Ето защо е, трябва от една страна да спестяваме и разумно, от друга страна да инвестираме в бъдещето. Къде може да спестим? Там, където имаме рискови технологии и разходваме средства, които не са разумни, които не служат за развитието на бъдещето, като например при ИТРА. Това са 1,3 милиарди милиарда, с които се финансира тази рискова технология. Това може да си го спестим. Може да си спестим и административни разходи. Ясно казахме, искаме да спестим при 20 милиона от преводи и устни преводи. А, не би трябва, може да е, спестим и от пътни разходи, особено при кратки полети няма нужда да пътуваме в бизнес класа. Благодаря. Господин Портас от Обединената леви. Благодаря, господин председател. Проблемът на този бюджет е, е че е, нещата са заложени още през 2006 година. Е, данните, които бяха заложени, не познаваха тогава настоящата криза и дълговата криза. Това, което имаме в момента, не отговаря на реалната ситуация, на това, което преживяваме в момента. Този бюджет е много орязан. Европа има нужда от повече средства. На второ място искам да отбележа, че има компромиси постигнати на фона на много силни интереси. Повече се дава за политиката за сигурност, отколкото а, политиката за образование. Подкрепят се повече мултинационалните е, фирми, големите концерни, отколкото малките не се подкрепя достатъчно образованието и изследванията. Вие разбирате, че не може да подкрепим този бюджет. Господин председател, съвсем накратко искам да кажа, за първи път се предприемат усилия за намаляване на разходите. Ето защо аз не разбирам защо тези усилия не се съсредоточават върху намаляване на разходите на депутатите. 21 е, милиона трябва да се спестят от преводи, устни преводи. И тук става дума за заетост и за езиковото многообразие. Но ние не искаме да намалим разходите си за нашите собствени офиси. В някои държави една такава политика означава а, масова безработица 20% намаляване на заплатите и на пенсиите. В една такава ситуация на неравнопоставеност, на, на несправедливост, трябва да се запитаме защо не спазваме нашите собствени принципи, защо тогава ние намалим, не намалим нашите собствени заплати, какво ще си помислят гражданите, как може да ги погледнем в очите и а, да сме членове на парламент, който иска нашите собствени доходи да си останат непокътнати. Това не може да се приеме. Благодаря. Госпожа Марта. Благодаря, господин председател. Много държави членки трябва да приемат тежки мерки на ограничения. Европейския парламент предвижда 4,9% намаляване. Това не може да бъде прието от съвета, но те предвиждат 2% увеличение, което за мен е неприемливо. Сега искаме 5,2% с оправданието, че са необходими инвестиции, за да може Европейския съюз да излезе от кризата. Спрете, замислете се какво направихме с парите на европейските данакоплаци за да се справим с Лизабонската програма, защо трябва да внасяме различни пари в средства, които са като, например, европейската, дом на европейската история. Оставете нещата да се развиват нормално. Благодаря колегата Лукас Хартонг от Необвързаните. Благодаря, господин председател. Днес оставам с чувството, че наблюдавам нещо, което вече се е случило. Парламента иска да увеличи разходите си. Европейския парламент може да иска повече пари, повече отколкото Европейската комисия. 3 милиона за кипърските турци, пари за безсмислени агенции, за климатичните промени, за енергия от вятъра. Редица държави в Латинска Америка, още 100 милиона за палестинската власт. Това е скандал. Непрекъснато искаме повече и повече и не разбираме какво се случва с европейските граждани, които не виждат светлина в края на тунела и аз се надявам, че Холандия ще е, наложи вето. Колегата е, Салвадор Гарига е, поле до две минути. Господин председател, господин комисар, уважаеми председатели на съвета, колеги, благодаря на колегите Балцани Фернандес и БГ. Те успяха да постигнат значителен консенсус, независимо от конфликтите и различните интереси на различните политически групи. Именно за това ние смятаме, че този, този бюджет създава необходимите мерки на ограничения с необходимите разходи предвид разпределението, което искаме да видим в различните категории. Повечето от нашите желания са удовлетворени, особено във връзка с седмата рамкова програма. По въпроса за финансирането на ИТЕР, това ще бъде проблем в проекто бюджета. Не бихме могли да приемем значителните промени, предложени от съвета за бюджета 2012 година. По въпроса за плащанията, с това ще се занимава помирителния комитет, но трябва да се отчете те факта, че комисията ще предложи, ще внесе едно писмо с измененията до края на годината и тези 2%, които се предлагат, не са съвместими с поддържането на високия стандарт в научните изследвания. Именно за това за първи път, според мен, това е един възстановителен бюджет. Вече бяха направени големи жертви от редица държави с замразяването на заплатите и с замразяването на разходите. Благодаря, господин Гарига. Сега давам думата за година, за минута и половина на господин Вон. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря също така на докладчите инвестициите. Приветствам подхода, който води до намаляване на действителната действителните числа. Приветствам замразяването на общите разходи, спестяване от писмен и устен превод, както и всички други спестявания, които определихме в преговорите. Разбира се, групата на социалистите и демократите би искала да се отиде малко по-далеч и ние сме внесли изменения за намаляването на дневните за 2012 година за преразглеждане на пътните а, а, разходи, намаляване на пътуването в бизнес класа, за да може да се сравнят нашите бюджети с парламентите на националните, националните парламенти или с Американския конгрес, за да може този парламент да се информира напълно за онова, което се а, става в други държави. Аз искам да отида малко по-нататък, да се намали, да се замразят а, плащанията до края на мандата, за да може да постигнем повече спестявания. Тази година направихме добър старт с спестявания, като същевременно не се променя функционирането на парламента. Господин Алваро, минута и половина. Благодаря, господин председател уважаеми господин комисар, представител на съвета. Мисля, че господин Фернандес е направил пробо, пробив за, от, за първи път от години. Радвам се на конструктивната работа и сътрудничество с Генералния секретарят. Е, живеем във времена на криза, когато хората, хората трябва да затегнат коланите, а ние трябва да по, кажем как може да сме ефективни и въпреки това да спестяваме. Мисля, че това е важен сигнал, защото във всички държави членки се обсъжда как да се преодолее кризата. Ние даваме добър, добър пример. Имаме е, спестяване от 74 милиона. Е, но имаме възможност за допълнителни спестявания. Няма нужда да купуваме сграда за 30 милиона и да я санираме, след като може тези средства да ги използваме по-ефикасно. Освен това, смятам, че може да, спе... да намерим още повече възможности за спестяване и да е, адаптираме по-добре административните си структури. Ако, например, получим един общ преглед за цялостната ситуация, как може по-ефективно да изразходваме нашите средства. Мисля, че може да спестим пет пъти повече, ако тези сесии не се случват в Страсбург, в Брюксел. Благодаря, господин Оваро, Вие дойдохте точно на време, следващият оратор. Uh, господин Елис, благодаря, господин председател. Аз подкрепям позицията, която бе заявена от нашата група, консерватори и реформисти тази година, на економии и съкръщения. Наистина, трябва да се съсредоточим дискусията върху приоритетите за Европейския съюз. В контекст Текста на днешните дискусии обаче, другаде тук е, в Европа, посветени на финансовата криза, според мен е, вниманието си в Европейския парламент трябва да насочим към економиите, за да можем да освободим средства за програми за конкурентно способността, е, които се ползват с консенсус в парламент. Ние сме внесли разчети за близо 2 милиарда евро спестявания или, економии. И в хода на помирителната процедура със съвета е, ще трябва да насочим вниманието именно към онези области, в които средствата се изразходват неразумно и неефективно. Благодаря. Господин Алфонси, минута и половина господин председател. Нашата група днес ще се въздържи, тъй като имаме смесени чувства. От една страна не можем да не осъдим почти аутизма на комисията по отношение на днешните обстоятелства. Германия, Италия и, и други страдат от последиците на сегашната обстановка. В комисията нищо не се движи и все същата опоритост е, да се е, поддържат е, скъпи проекти като ИТЕР или шистовия газ. От друга страна, обаче, ние сме с мнозинството против огромните съкръщения, за които настоява съветът. Тук става въпрос за милиарди и а, съвета всъщност не ни предлага економии, а всъщност задушава функционирането на Европейския съюз. Когато е, започнат преговорите, е важно да се напомни, че европейският бюджет никога не е бил в дефицит, че няма дълг на Европейския съюз и да се посяга на финансовите средства на Европейския съюз не е, е стремеж да се пребори финансово-економическата криза, това си е чист грабеж. Благодаря. Господин Клоте дума. Е, е, има думата за една минута. Благодаря. От години обема на бюджета на Европейския съюз се движи на едно ниво. Ние непрекъснато се опитваме да разширяваме този обем с въвеждането на новите институции за надзора на финансовия пазар. Е, трябва да се погрижим и за финансовите средства, за да обезпечим финансирането на тези институции. За укрепване на най-слабите страни в Европейския съюз от економическа гледна точка не трябва също средства. Е, трябва ни един вид е, план Маршал – е, не ни трябват програми за спестяване, трябва ни програми, които да насърчават заетостта и економическия растеж, особено растеж за младите хора. А какво прави съвета? Съвета намалява бюджета, предложен от комисията. В е, днешното положение ако не може да постигнем увеличение на бюджета, парламента и комисията трябва да се борят за това да премахнат предложените от съвета съкръщения. Благодаря. Благодаря, господин Клоте. Е, господин Морганти за минута и половина. Благодаря, господин председател. Е, трябва да е, дадем конкретни отговори на кризата. Мисля, че увеличението на бюджета е прекалено голямо. В, не може да подкрепим, не може да отнемем пари от седмата рамкова програма, предназначена за подкрепа на малките и средни предприятия. А по отношение на агенцията Frontex, тук става дума за контрол на миграцията. Ето защо това е задача с голяма отговорност. Е, комисията казва, пътните разходи могат да, да, при пътните разходи могат да се спестят, но ако се променят договорите и се откажем от сесиите в Страсбург, тогава бихме могли да спестим много разходи. Благодаря, господин Моганти. Една минута за госпожа Вертман. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, насоките за увеличението на бюджета е всъщност мерките за постигане на целите на Стратегия 2020. Бюджетът всъщност се съсредоточава върху намаляване на разходите. Трябва да вземем предвид и разходите обаче за присъединяването на Харватия. 1,9% са увеличението на, е увеличението на бюджета в сравнение с 2011 година. Това е най-малкото увеличение за 15 години насам. През последните години винаги се е, сме успявали да, пре, да сме ефективни, а да не увеличаваме особено разходите си, например, въвеждането в функция на трите агенции. Важно е да инвестираме в образованието на нашите младежи. Е, върху това се съсредоточават именно колегите Балзани, Фернандес и Бълга. Благодаря, госпожо. Вертман. Господин Ламасур има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчиците за висококачествената работа. Има някои колеги, които може би са забравили, че министрите на финанси обвиняват в Европейски съюз, че харчи прекалено много, при това бавно. А същевременно Европейския съвет се опита да намери някакво решение на проблема проблема, до който доведе тази нагласа. Парламента иска да помогне в търсенето на решение. Осъзнаваме а, а, бюджетните ограничения за националните парламенти. Имаме желание да стигнем бързо споразумение, но настояваме на четири неща. Първо да се учетат приоритетите на парламента, както беше посочено от нашия докладчник с, с раз разходи за конкурентоспособност. Второ, последователност в решенията, които се вземат в Европейския съвет и техния им и техния превод в бюджетно изражение, например във връзка с политиката за иммиграцията или финансовия надзор. На трето място несправедливостта по отношение на държави, които имат нужда от европейска помощ, за да е, наваксат закъснението. Тези държави не могат да бъдат жертва на лошото управление на други държави. И накрая а, приоритетите а, на а, стратегията Европа 2020 година да се постигне растеж, която ще, което ще бъде е, най-важното средство за справянето с За, За Ние трябва да бъдем по-дълновидни. Благодаря, господин Ламасур. Сега думата има за една минута госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. Бих желала да благодаря госпожа Балзани и докладчиците. Всички смятаме, че трябва да имаме повече пари, но ни е необходимо и повече Европа, повече солидарност, повече регионална помощ, по- повече растеж. Втори ми коментар е, че бюджета на Европейския съюз не е разход, а е инвестиция. Инвестиция в бъдещето, инвестиция в економиките на държавите членки. Именно по този начин можем да постигнем интелигентен растеж за всички. Това е истинската битка срещу бедността. Европейския парламент ще се придържа към това през процеса на на помирение. Няма да се пазарим с общите ни цели. Благодаря госпожо Херцог. За минута и половина господин Хаглунд има думата. Благодаря господин председател. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците. Мисля, че едно нещо трябва да признаем. Опитахме да, да отбележим напредък в преговорите. Но това, което имаме като резултат е нещо, което държавите членки няма да приемат. Трябва да намерим компромис, трябва да се споразумеем. Аз отговарях в либералната политическа група за бюджета и предложихме определени а, намаления на разходите, определени съкръщения, но не можехме да постигнем а, съгласие. За това днес ще се въздържим при гласуването, но мога да кажа нещо положително. Искаме да подкрепим стратегията Европа 2020, да инвестираме в образованието, науката и изследванията. Освен това, смятам, че моментната економическа криза не позволява увеличение на бюджета безгранично. Трябва да видим е, къде може да отбележим спестявания и къде може да, да имаме увеличение на разходите. Бих си пожелал един конструктивен дебат по отношение на съкръщенията. Да видим сега как ще продължат преговорите. До момента нямахме успех. Благодаря, господин Хаглунд. Е, за една минута господин Епинг има думата. Благодаря, господин председател. Ако днес ни питат какво правите вие, Европейския парламент трябва да а, вземе водеща позиция, да дава пример. Увеличаването е с 1,6 милиарда евро. Не отдавна на намаляването на бюджета на Европейския парламент се отчиташе като антиевропейски акт, след като това всъщност е проевропейски акт. Заедно с колегата ми Джефри Ван Орден неодавна внесох доклад за намаляване на бюджета на парламента с 25%. Това е, е под заглавие е, преодоляване на разхищенията. Ние би трябвало да преразгледаме езиковия режим, да ограничим броя на език, тук на езиците, на които се превеждат писменно документите, за да може да избягаме от този бял слон, който плаши нашите граждани в парламента. Благодаря, господин Епинг. За една минута господин Ванеке. Благодаря, господин председател. Европа е изправена пред сериозна криза и всъщност ние сме изправени пред един скандален бюджет, защото всъщност не правим дори усилие да а, а, премахнем някои абсолютно безполезни а, институции. Имам предвид, например, Комитета на регионите те а, е, струват 2000, 200 милиона евро а, на европейските граждани, а, е, милионите, които даваме на турците, които са окупирали Кипър. Това е скандален бюджет. Ние не сме в състояние да намалим нашите разходи на парламента до приемливи стойности. Ако мислите, че съм лицемерен, може би трябва да гласувате за онези предложения, които въвеждат ограничения и да а, дадем сигнал, че ние привилегированите сме готови да направим бъдем жертва. Благодаря господин Еке. Две минути за господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Днес в Брюксел Европейският съвет разглежда националните бюджети. Парадоксално е някакси да обсъждаме европейския бюджет, като същевременно се търсят начини за спасяване на цели економики. Но, е, мисля, и това е необходимо, тъй като европейският бюджет е инвестиционен бюджет, под близо 95% от този бюджет са за инвестиционни цели, за насърчаване на конкурентоспособността и А, говорим за необходимостта от европейска инфраструктура, транспортна и енергийна. И а, доколкото Европейският съюз е най-силната световна економика, Достатъчно би било само да доизградим вътрешния пазар, особено в сектора на услугите, за да запазим тези свои позиции. Стратегията 2020 има своите е, стратегически цели и европейският бюджет финансира тяхното постигане. Да, разбира се, има държави членки, е, чието принос, чиято вноска е по-голяма, а, а, а на други по-малка. Но по-важно е тук да запитаме каква част от е, е, едно евро, вложено в държава членка или изразходвано в държава членка по-скоро, остава в държавата членка или пък се прилива в други. Аз смятам, колеги, че на всяко инвестирано евро, в който и да било регион на Европейския съюз, се пада мултипликационен ефект навсякъде в Европейския съюз. И независимо от днешните финансови затруднения, доколкото бъдещето ни зависи от бъдещето на Европейския съюз, нека загърбим популизма и гласуваме бюджета така, както е предложен. Благодаря, господин Маринеско. Господин Голтиери, една минута. Четвъртият е, раздел е структурно недофинансиран. И това е, поражда едни болезнени альтернативи. Е, особено средствата насочени към Палестина. Финансиране, което очевидно е необходимо предвид решенията напоследък на Американския конгрес. После Афганистан сериозно се съкръщават средствата. Докато независимо от постигнатите добри резултати на място до сега, Европейският съюз е, смята да се откаже очевидно от водещите си е, позиции. Съветът се противопоставя и на предвиденото в 51 глава от финансовия регламент за определени правомощия на Европейския парламент. И е, съветът не би трябвало да се изненадва, ако последиците за него бъдат неблагоприятни. Благодаря ви, господин Гуалтиери. Не виждам госпожа Яджевевска. Нека дам думата на госпожа Греле. Благодаря, господин председател. Втора година вече се надлъгваме а комисията представя проекто бюджет, който едва дава възможност да се запази постигнатото равнище по отделните програми. Съветът спекулира с фразеологията за економически и финансови ограничения. А ние предлагаме европейският бюджет да се мобилизира в посока към стратегията 2020 по направленията развойна дейност, конкурентоспособност, публични инвестиции. И госпожа Палзани, нашата докладчица, е, следва да бъде е, поздравена за същото това послание. Позиционалите макроекономик et цел des citoyens en същото време обаче не бива да забравяме за тежкото економическо е, положение, на които са оставени много европейски граждани и съветът е, орязва и програмите за помощ, в това число е, за продоволствено подпомагане на най-социално слабите. И а, раз говорите за милиарди, които размахват наляво и надясно господин Саркози и госпожа Меркел, за да спасят финансовите пазари, някак не приличат е, на, на съвета, когато той взема хляба на най-бедните. Господин Нисторой. Бих искал да кажа само няколко думи за инструмента за гъвкавост е, за 2012 година по, по програмата за добросъседски отношения и за е, изследователска дейност. И двете тези програми имат своя определен положителен принос е, за Европа на общо европейско равнище. Аз е, наблюдавах в неделя изборите в Тунис. И гласът на арабската пролет бе недвусмислен Европейският съюз трябва да установи осезаемо присъствие на място. А от друга страна, седмата рамкова програма е от съществено значение за конкурентоспособността ни днес и утре. И бюджетната гъвкавост по тези направления ни дава възможност. Следва да ни даде възможност категорично да заявим какви са приоритетите. Благодаря ви, господин Ван Истеорой. А сега госпожа Ядрежевска за една минута. О, не, извинете, госпожа Гардия Лавал. Благодаря, господин председател. Предвид сегашната криза, все пак трябва да гледаме на бюджета като на средство за запазване на капиталовложенията в обществения сектор. Чрез бюджета запазваме основното финансиране на кохизионната политика, на общата селскостопанска политика. за подпомагане е, на, на селскостопанските производители, е, които е, пострадаха, например, от заразата шерихия коли и какво ли още не. Европейското финансиране е необходимо. Необходимо е и за устойчив и интелигентен растеж. Програмата за е, освояване на знания и умения през целия живот, за финансиране, подкрепата на малките и средните предприятия. Да не говорим за външната политика, за Палестина, за добросъседската политика контекста на арабската пролет. Предвид всичко това, аз призовавам съвета да направи усилие и да се ангажира по-категорично в подкрепа на Европа. А сега, госпожа Едржевска, ако вече е в залата, има думата, минута и половина. Госпожи и господа, Както и миналия път, миналата година, предстоят ни тежки преговори относно бюджета за 2012 година. Бих искала да подчертая няколко аспекта, съдържащи се в позицията на Европейския парламент, които според мен са от съществено значение и гарантират приемственост на е, позицията. <coughs> програмата за знание през цели живот, младеща в действие и седмата рамкова програма за научни изследвания. Призовавам съвета да погледне благосклонно е, на всички изменения и допълнения в тази връзка, да се отнесе благосклонно към намеренията на парламент – а те са да се насочат усилията и финансовите средства към нововведенията, към научните изследвания, възможностите за младежите, имайки предвид сериозната безработица сред тях днес. Необходимо е, е да се гарантира трудова заетост на младите, а без професионална квалификация това няма да бъде възможно. Разбира се, европейските пари, европейският бюджет никога няма да бъдат достатъчни, но ако приемем увеличението, ще заявим именно намерението си да водим Европейския съюз напред към растеж и заетост. Що се отнася до кохезионната политика, аз я подкрепям позицията на, на парламента, позицията на комисията. Да се надяваме, че съветът няма да ни разочарова и в това отношение. Благодаря ви, госпожа Дръжевска. Стигаме така до спонтанните изказвания. Една минута. Господин Абат. Благодаря, господин председател. В условията на остра криза бюджетът е уравновесен и отговорен с определени приоритети. Европа се нуждае от конкурентоспособност, от реципрочни външно-търговски отношения, но и от политика на промишлено развитие, на научни изследвания, енергийна политика – и то е, такава, при която Европа говори с един глас пред останалата част от света. И бюджетът би следвало да обезпечава всичко това, а от друга страна да има сериозно социално измерение по отношение на социално слабите, на а, е, а, е, младежите. Ние настояваме за нарастване на средствата за програмата за освояване на знания и умения през целия живот с акцент върху солидарността и мобилността, е, разчитайки и на успоредната програма Младеща в действие. И по-нататък, предвид економическата криза, ние се нуждаем от един същински федерален бюджет със собствени приходоисточници, като, например, данъка върху финансовите операции, както предлагат президента Саркози и канцлера е, Меркел – в тези е, особено тежки условия е ни е, необходима именно една стабилна Европа, Европа на производителите, Европа на трудещите си. Благодаря, господин Балшите си има думата. Благодаря. Ситуацията в Европа е много сложна. И нашите усилия да постигнем консенс при преговорите за бюджета 2012 са огромни. Благодаря на колегите Франческа Балцани и всички останали, които съставиха това предложение. Ние трябва да намерим решение, което е, ние гледаме към Брюксел в момента, където ще се намери решение на което може би ще стъпим при изработването на бюджета 2012. Дано по този начин успеем да стабилизираме ситуацията в Европа. Колегите засегнаха вече следните теми. Трябва е, да живеем с съкрастение в инвестициите за наука и изследвания. Е, всички държави и членки трябва да направят спестяване, но от друга страна трябва да поощрим заедостта. Благодаря. Думата има госпожа Матера. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на колегите Балцани и Фернандес и на Лавия за чудесната и работа по бюджета 2012 година. Мисля, че това беше успех, въпреки трудностите да се постигнат минималните увеличения на фона на мерките за економи. За първи път бюджет 2012 година поставя определени приоритети, а това са именно младежите, младеща, иновациите и образованието. Като докладчик от е, Комисията по жените, аз съм доволна за финансирането на програмата Дафне. Тук става дума за мерки за борба срещу насилието срещу жените. Комисията направи определени предложения. Институтът за полова равнопоставеност получи също определена подкрепа, за това съм много благодарна. Благодаря, госпожо Матера. Сега госпож... господин Ванталин има думата. Voorzitter, ik zal de beoogde verhoging van het budget... Господин председател, аз няма да подкрепя увеличенията в, на бюджета бюджетните кредити за задължения трябва да се увеличат с 4-5% и това е точно противното на това, което става в националните бюджети. Навсякъде се говори за економии, а и за баланс между разходи и, доход, и приходи. А парламента какво прави? Той прави нещо съвсем различно, а именно това, което е свикнал да прави. Все повече и повече увеличение в бюджета. Е, има и други предложения. Комисията по бюджета пред предлага 15% съкръщаване на пътните разходи, но генералният секретар, секретаря трябва да докаже, че ни трябва повече пари за пътувания. Сега да видим дали тези 15% могат да бъдат постигнати, но ако така продължим, при формулирането на бюджета няма да стигнем до никъде. Благодаря, господин Вантален. Господин Ферера. Благодаря, господин председател. Е, този бюджет отново показва как изглеждат измеренията при нас и как, какво става с европейската солидарност. 1,8% от общностните приходи са увеличенията и имаме 18 милиарда за рамковата, за многогодишната рамкова програма, 30, 30 милиона за подкрепа на стратегия 2020. За какво става дума тук? Тук става дума за много малка подкрепа на държавите членки които зависят от Международния валутен фонд. Разликата, пропаста в Европа става все по-голяма. За да постигнем заложените от нас самите цели. Трябва да имаме един бюджет, който да позволи рекапитализация на банките. Миграцията е голяма тема по която вероятно няма да може да постигнем нашите цели. И на последно място за економиите. Повече от 20 милиарда могат да се, трябва да се спестят при преводите и юсните преводи. Това обаче накърнява езиковото многообразие и, както казах, застрашава заетостта на преводачите. Благодаря, господин Ферейра. Господин Рубик. Благодаря, господин председател. Мисля, че приоритетите на комисията са добре подбрани. Трябва ни стратегия за растеж. Трябва ни повече заетост и повече доходи. Мисля, че бюджета дава правилните структури за това. Колегите, които говорят за спестявания в парламента, аз на тях бих им предложил да дадат пример и да спестяват сами най-напред при себе си. Мисля, че ни трябват прави, е, ясни правила. Ние искаме до 2014 година да видим един бюджет, който е ясно структуриран, който да ни даде възможност да преодолеем дълговата криза. Може би данъка върху финансовите транзакции ще е възможно да обвържем да обвържем този данък с, с, с бонитета на банките. Благодаря. Благодаря. Е, господин Рубих, господин Господин Рубих получава думата. Благодаря, господин председател. Когато разглеждаме документа, трябва да кажа, че той не ми прави впечатление на документ, който характеризира кризите в Европа. Някои получават повече, други получават по-малко, но не оставаме с впечатление, че искаме да правим економии. Не става ясно какво искаме да решим в тази криза. Говорим за общата селско-спанска политика, научни изследвания, политика на сближение, мониториране. Много често е, тук ни докладват е, за милиони евро е, изразходвани неефективно не мога да обясня тези несъответствия на моите избиратели в Латвия. Благодаря. Следващия оратор е господин да, Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Франческа Басани за извършената от нея работа. Тя а, надхвърли глобалните разчети на Европейската комисия. В, в дух а, на а, конструктивно сътрудничество. Аз мисля, че трябва да се а, обърнем внимание на стратегията Европа 2020 година. В а, такава криза трябва да се покаже на гражданите, че а, усилията се извършват а, от всички. Сигнала, който трябва да изпратим е за а, а, доброто финансиране на Европейския парламент и замразяване на разходите на парламентаристите. За някои държавни ръководители и министри на кризата това ще бъде пример. Благодаря. Господин Силвестрис има думата. Благодаря, господин председател. Много съм удовлетворен, че Комисията по бюджета взе решение да се увеличи раздел 2 селско стопанство и околна среда. Това намаляване не може да ни позволи да постигнем заложените цели за 2013 година. Както беше представено от от комисара Чолош преди два дена, увеличението ще се използва от производителите на плодове и зеленчуци за борба срещу бъдещи кризи. Нека да помним какво стана през миналия сезон и нека да отчетем това в гласуването си. Аз също така Обръща внимание на правните основания за, добав, за помощ с храна за бедните. Необходимо е промяна и в иммиграционните разпоредби, особено ам, тежък проблем е това за Италия предвид географското положение. Сега от името на комисията комисар Левандовски има думата. Благодаря, господин председател. Като слушах разменените становища, е, ми става ясно, че позициите са а, различни. Ние би трябвало да а, е, постигнем едно сближаване на а, е, позициите. По въпроса за това, което каза господин Хартинг за дежавю, ние продължаваме да се борим с същите предр... предразсъдъци, трябва да кажем, е, е, а, ако кажем, че всички намаляват разходите, а ние растем, това не е вярно. Националните бюджети на 27-те държави е, членки с много малки изключения се увеличават в номинално изражение. Европейски бюджет показва също същия, същото уважение към ограниченията, но и към поетите ангажименти. В селското стопанство трябва да платим договори за научни изследвания, трябва да уважим поетите ангажименти по отношение на арабския свят и в края на финансовата перспектива плащанията в кохезионните фондове се придвижват. Все още имаме 18,5 милиарда по-малко от предвижданията за, за средства, идващи от държавите членки. На този въпрос беше, към този въпрос беше обърнато внимание от много изказвалите се. 2% от публичните разходи са за фискалната криза. Ако се опитаме да увеличим съфинансирането за държави, за 6 държави, които са наистина в тежко положение, включително и Гърция, а, с финансиране от тяхна страна. Това би означавало структурни фондове, а, които да доведат до растеж и работна заетост и това ще бъде решение на проблема, а не самия проблем. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. От името на съвета, господин Доминик има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, с много голям интерес изслушах дебата в пленарната зала по приоритетите на парламента и неговия подход към бюджета за 2012 година. Честно казано, трябва да кажа, че в края на този дебат се чувствам насърчен. Ние разбираме, че вече нещата не могат да продължат както преди. В миналото процедурите за приемане на бюджета бяха в общи линии доста сходни. Съвета представя становището си, парламента увеличава всичко, съвета казва да, добре, но това вече не може да продължи. Кризата ни стресна. Ако поглед... трябва да погледнем бюджета на Европейския съюз от различна гледна точка. Комисията казва, че бюджета трябва да нараства. Ние не оспорваме това, но става дума за степента на този растеж. Не можем да продължаваме с тази практика повече и повече. Трябва да решим какво иска, какво е нужно на Европейския съюз сега. Това, което е абсолютно неизбежно, това, което се прави, а, тогава, когато има ограничени ресурси, къде трябва да бъдат насочени средствата, трябва да се определят колко разходи са необходими, за да може да се продължи а, с политиката. Ние нямаме никаква представа какво би могло да се случи след а, няколко седмици. Аз се тревожа от подхода на парламента да се мобилизира инструмента за гъвкавост. Ако се случи нещо следващата година, няма да имаме заделени пари. Аз не смятам, че това е добра практика всяка година да се предоговаря многогодишната рамка. Не за това беше предназначена многогодишната рамка. Там се задава максимално ниво на разходите и всички гледат много сериозно на а, разпределянето на средствата по конкретни критерии. Не можем да започваме всяка година да предоговаряме числата, защото това ще подкопае е, основите на многогодишната рамкова програма програма и трябва да мислим а, за възстановяването на доверието към европейските институции, защото не можем да си позволим вече тези дълги и сложни дебати между институциите, и всичките институции твърдят, че служат на хората, но хората нямат абсолютно никаква представа какво правят тези институции, но те трябва да имат сигурност, че ще могат да, бъдат защитени и техните интереси. Има още нещо, което не, може, не, не бива да забравяме. В сегашната криза дискусията, която ще се проведе днес в Европейския съвет, се отнася за за развъжнялостта на Европа. Това означава, че в миналото Европейския съюз е изхарчил твърде много пари държавите членки са изхарчили твърде много пари. това показва едно единствено нещо. А, харчене на пари не е добра политика. Ако имате проблем, не хвърляте все повече и повече пари, а трябва да се реши къде да се изразходват средства за постигане на максимален ефект. Трябва да седнем и да а, а, видим какви са приоритетите. Съвета не поставя под въпрос приоритетите на Европейския съюз. Ние просто казваме, нека да седнем на масата и да видим как може можем разумно да се справим с ресурсите и с разходите. И последно, често говорим как искаме да помогнем на конкретни държави дали да им дадем допълнителни средства, но да не забравяме, че средствата, които им даваме, идват от техните бюджети. Те би трябвало да спечелят тези пари, за да ни върнат дадените от нас пари. И това е проблема. Например, в моята страна всеки милиард похарчен в европейския бюджет, това означават средства, които не могат да бъдат изразходвани на национално равнище за съфинансиране. Т.е. трябва да постигнем постигнем баланс и трябва да решим какви ресурси ще оставим в националния бюджет за съфинансиране и какви средства ще изпратим за помощ на тези проблемни държави. Благодаря, господин Доминик. Следващия оратор е госпожа Балзани. Две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги на комисаря Левандовски и на министър Доминик. Дебатът протече интересно и е но важно послание може да извлечем от всичко това. А именно, че е, парламентът не просто иска повече, той настоява и за болезнени съкръщения. Вижте четвъртия раздел. Той е проява на отговорността, която парламентът поема. 90 милиона са съкратени там. Значи, контрапредложението на парламента е изготвено с сериозни, съзнателни и болезнени усилия. И тук не става въпрос за финансовото обезпечаване единствено на приоритетите на парламента, на приоритетите на Европейския съюз. Стратегията 2020 е приоритет на съюза, не просто на парламент. Ето защо настояваме за гъвкавост по 240 милиона евро от общо 550 милиарда бюджет. Е, разбира се, е, общо взето, е, всичко това датира от времената преди кризата. Но на нас ни е необходима тази гъвкавост на обща стоеност 240 милиона, за да започнем да реализираме някои от приоритетните действия на Съюза – да, надявам се, в края на краищата, в резултат от помирителната процедура, да е, се е, стигне до съгласие. И на какъв е смисъл да се говори за приоритети, след като те остават единствено на думи? 2020 е, наближава не можем да изчакаме чак новите финансови перспективи за следващия период, преди да започнем да финансираме. Към нас са отправени очаквания. И значи, е, е, това отношение на парламента би трябвало да се наложи в хода на помирителната процедура. Благодаря ви, госпожа Балзани. Господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Аз също Отправям благодарности към господин комисаря, към представителя на съвета и специална благодарност бих искал да изкажа на всички докладчици в Сянка. Е, бих искал също да подчертая, че предложението стана възможно единствено благодарение на подкрепата на бюрото на парламент. Преговорите бяха тежки, усилени, но в край на краща се увенчаха с успех. Най-накрая постигнахме съгласие по съкръщение от 74 милиона евро от бюджета на парламента и това пак благодарение на усилията на бюрото. Още две неща бих искал да кажа. Първо относно економиите от превод писмени уст. В никакъв случай това няма да накърни принципа на езиковото многообразие. Езиковото многообразие за нас е свещено, така че разходите за писмен и устен превод ще бъдат намалени благодарение на някои структурни съкръщения. Така, например, работа седмица на парламента ще бъде пълна от понеделник до петък – благодарение на което по-равномерно ще могат да се разпределят ресурсите за превод. По-нататък 5% намаление на пътните разходи. Необходим е 15% резерв за транспортните разходи, но във всеки случай там може да се постигне економия. Що се отнася до общата административна издръжка, тя е изцяло в ръцете на бюрото. На парламента стигнахме до съгласие за замразяване на тези разходи. Благодарение на приноса на всички членове, економиите са сериозни и не подронват нашите цели, сред които е и съвършенството в нормотворческата дейност. Така че един наистина скромен бюджет, който обаче не компрометира шансовете на европейския проект. Господин Бергер. Благодаря, господин председател. Аз съм изпълнен с надежда, че ще може да разчитаме и да следваме е, добрата, доброто отношение на полското председателство и ще можем да решим отворените въпроси на бюджет 2012. Духът на конференцията от миналия четвъртък и духа на преговорите, които бяха проведени до сега, сочи, че всички ние искаме да се слушаме един друг и сме готови да постигнем споразумение. Но, уважаеми господин Д- Доминик, а, вие малко накърнихте това мое положително впечатление. Ние, като европейски депутати, няма нужда да получаваме от съвета а, апел за това да сме отговорно, отговорни. Аз няма да приема никакви а, постановления от, от съвета за това как да поемам своята отговорност и как да спазвам членовете на договора. Същото се отнася и за табаните на бюджета на парламента. Ако искате спестявания, започнете сами вие да ги прилагате. Освен това, когато става дума за инструменти, за инструмента за гъвкавост, например, или пък ревизия на многогодишната финансова рамка, то тогава трябва да знаем, че имаме предварително постигнати споразумения, които трябва да се спазват. Надявам се, че може да постигнем споразумение, както казах. Не бива обаче да сравняваме несравними стойности. Ние в бюджета не правим дългове. Искам да повторя, че за последните 15 години бюджета на Европейския съюз е нараснал с 37%, а националните бюджети са нараснали с 62%. Така че не бива да накърняваме принципа си за европейска интеграция. Дано успеем. Благодаря. И така, сега а, становището. А, искате ли да вземете всъщност отношение по, за пояснение? Извинявайте, че се изказвам. Аз а, а, искам да кажа, че това, което а, казах от името на Комисията по културата е било преведено неправилно. Това, което аз казах на датски е, че съм много удовлетворена от това, което сме постигнали, така че просто само за протокола трябва да кажа, че е, е наистина лошо да, човек да не може да се изразява на собствения език. Благодаря много, господин Локекарт. Ще отбележим вашето оплакване и ще бъдат взети необходимите мерки, но вие вече пояснихте и това ще